Скъпи колеги, моля, заемете местата си. По възможност, без да вдигате много шум, защото започваме. Yes. Thank you all for being here. Be welcome. Благодаря ви, че сте днес тук. Добре дошли и най-вече Привлечвам се сърдечно добре дошли гостите ни тук на председателската маса до мен. Но нека да напред да приемем дневния ред на това извънредно заседание на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Това изслушване е извънредно по редица причини. Не само защото днешната седмица е особено натоварена в Както знаете, тази седмица парламентарната дейност се е съсредоточила върху поредицата от изслушванията на кандидат-комисарите. И както знаете, комисията Либе играе много важна роля в този процес, тъй като сме водеща комисия в четири изслушвания, асоциирана комисия в още две и поканена комисия на още две изслушвания, така че сме много заети, но все пак намерихме време да обърна внимание на тази точка, която беше включена в дневния ред от, на заседанието на координаторите. Такова беше нашето решение. Няколко думи за езиковият режим. Ще има превод на всички официални езици, с изключение на малтийски, латвийски и ирландски, за съжаление. Благодарим ви за разбирането. Преминаваме с а, одобрение на препоръките на координаторите. съгласно член 214 от правилника за дейността на парламента одобряваме тези препоръки. Препоръките са на ваше разположение в папките с документите за днешното заседание. Предполагам, че нямате възражение и че можем да приемем тези препоръки и продължаваме с точката по същество в дневния ред, а именно изслушването посветено на търсеното и спасяване в открито море. Господин Мачит, благодаря ви. Само един въпрос. Дали сме предвидили минута мълчание за жертвите на трагедията от Ламбедуза. Да, но това е, е в правомощията на председателя. Just go right forward to the point in the order of the day. I was... Is it, is it a point of order? Yes. Onorevole yes. Procaccini? Tu, per essere sicuri, non si è capito se ci saranno due round di domande o soltanto. Само бих искала да уточним дали всеки един от нас ще има възможността да вземе думата за задаване въпроси два пъти, два пъти по една минута или само веднъж. Също така бих искала да знам дали координаторите ще имат възможност да се изкажат преди останалите, защото не е оказано това. Господин Прокачини, аз ръководя заседанието и председателят на заседанието представя както дневния ред, така и процедурата, като ще следваме в рамките на днешното заседание. И така, ако нямате нищо против, ще продължа и незабавно ще ви а, обясня каква, как ще действаме по време на днешното изслушване. Благодаря ви. Exactly the, the, the point of the order of the day. И така, Стигаме до трета точка от дневния ред. Е, напред трябва да отбележим, че, сме, че днес е 3 октомври 2019 година, ден на Обединението на Германия, но също така и годишнина от потрясаващото потъване на кораб, който превозваше мигранти от Либия до Италия в близост до остров Лампедуза и над 360 човешки същества загинаха в това крушение, корабокрушение през 2013 2011 година. За съжаление, редовно на предналото ни заседание в Страсбург отбелязваме подобни трагични събития в Средиземно море. Шест години след като бяхме толкова потресени, много хора продължават да губят живота си в Средиземно море в опитите си да стигна до европейският бряг на Средиземно море. През 2016 година парламентът прие резолюция за положението в Средиземно море и тогава призовахме за цялостен подход към миграцията. И двама от членовете на комисията Либе тогава подписаха е, тази резолюция като докладчици. Госпожа Мецола и колегата Сесил Киенге, която не е член на парламента през настоящият мандат. Казахме, че искаме по-цялостен подход към миграцията и постоянен, устойчив и ефикасен отговор на Европейския съюз на нуждата от операции по издирване и спасяване в Средиземно море. През 2018 година Парламентът поиска от Европейската комисия да предложи ръководни насоки за тъй наречената директива за улесняването за да може да се сложи край на криминализацията на дейностите за спасяване от страна на хуманитарната организация, но към момента Пъстък ми още не го е направила. Ролята на Frontex в това отношение беше засилена и операцията София на ЕО Нафафор беше удължена, но мандатът ти беше ограничен само до въздушни операции. Вече не се осъществяват морски е, операции, т.е. операции в открито море. Ето защо НПО-тата стават все по- и по-активни при спасяването на човешки живот, като едновременно с това са изложени опасността да бъдат обвинени в престъпление, докато изпълняват дълга си да спасяват човешки живот в открито море. Наскоро беше постигнато споразумение а, с Малта, за да се намери по-систематичен подход за а, възможността хора да хората спасени в открито море да бъдат а, отведени до брега на Малта, но имаме нужда от по-цялостно решение, което да засяга всички държави членки. И затова сме поканили редица гости днес, за да ни помогнат да си съставим по-ясна представа за настоящото положение, да установим къде са слабостите и пропуските в националното законодател... в законодателство. Също така, тази, това наше изслушване би трябвало да бъде е, важен принос за резолюцията, която ще е, гласуваме на 31 октомври в нашата комисия и ще я предложим за гласуване на пленарното за на второто октомврийско пленарно заседание в Страсбург. Ще изслушаме поканените гости, след което ще последва е, кръг от въпроси и отговори. А след поканените са е, Майкъл Шотър, който е директор на е, дирекция Миграция, защита и визия на Европейската комисия, Тамас Молнар, представител на Европейската агенция за основните права, госпожа Карола Ракете, която ще сподели опита си като капитан на Sea Launch, кораб, който спасява мигранти в, в, в Средиземно море. Капитан Асара, който ще ни представи, тас, капитан Тасара, който ще ни представи гледната точка на италянската брегова охрана и господин а, Фабрис Лежери, който ще сподели коментарите с нас с, с видеовръзка, тъй като знаете, че седалището на Frontex е в Варшава, в Полша. И не е толкова лесно да го каним тук в парламента, толкова често колкото бихме искали. Така че той ще вземе участие в днешното изслушване с, с видеовръзка. И преди да продължим нататък и да чуем гостите, които ще започнат стъпителни изказвания от а, максимално 10 минути. След това ще има два тура от въпроси и отговори. И Нека да започнем с минута мълчание в памет на всички жертви на трагедиите в Средиземно море. Thank you all. Благодаря ви. Now we proceed. It's... И така продължаваме. Много е важно да се придържаме към предвиденият график, тъй като сме предвидели 2 часа за днешното заседание, т.е. разполагаме с време до 11 часа. То защо съм принуден да ви припомня, че трябва да се опитаме да се ограничим в въпросите до една минута. Това ще ще бъде много добре, защото със сигурност колегите ще искат да вземат думата повече от веднъж. Първият тур въпрос ще бъде е, с въпроси на представители на политическите групи, а вторият ще бъде, ще дадем възможност на всички колеги да зададат въпросите, които ги вълнуват. И така, нека да започнем. Започваме с е, представителят на Европейската комисия Майкъл Шотър, е, директор на Дирекцията за миграция, защита и визи. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ме изпра... поканихте тук днес по тази толкова важна тема за издирването, намирането и спасяването в Средиземно море. Още повече, защото идва в един толкова важен момент. Макар да спада броя на жертвите, той продължава да бъде твърде голям. Всяка една жертва е трагедия. И както вече беше казано в речта на председателя, спасяването на животи е и продължава да бъде приоритет на нашата дейност. Ние искаме да предоставим защита на тези, които бягат от преследване и зони на а, военни действия. Търсим начини да намерим по-устойчив, надежден и постоянен подход към този вид дейност и това да замени адхок решенията, с които разполагаме в момента. Европейските операции са играли до сега много важна роля в Средиземноморието и четири операции са спасили 740 души от 2015 на там. Посейдон, Термис и Делон продължават да оперират. Съжаляваме, че споразумението, което намери Европейския съюз за подаря продължаването на операция София не е така оптимално, както беше преди това от гледна точка на намирането и спасяването. От гледна точка на комисията, ние сме ангажирани да използваме всичките си средства, да предоставим цялата необходима подкрепа и да допренесем за предотвратяването на загубата в Средиземноморието. В същото време ни е необходима подробна и обхватна стратегия в Средиземноморието. Трябва да продължим и с политиката за намаляване на незаконните потоци и да противодействаме на дейностите на каналчиите, които се възползват от нещастието на мигрантите. Комисията прави всичко, което може, но не можем да правим неща, които са извън нашите правомощия. Това е важен изходен момент за всичките дейности, които ние осъществяваме, както знаете. Има такова нещо като национално правомощие, което се упражнява на основата на международното право. Европейския съюз няма право да координира подобни действия или да показва кои са пристанищата за разтоварване и за слизане на сушата. Това е нещо, което могат да направят националните власти. Но Европейския съюз и държавите членки имат задължението да предоставят, както и комисията, да предоставят помощ на хора, които и а, кораби, които са в а, а, неотложна ситуация в Средиземноморието и това е нещо, което ние ще продължим да, направим, да правим. Също така имаме дейности, които са след слизането на суша и това от своя страна улеснява а, излизането на суша. 14 договорености има, които са координирани по този начин от комисията след над 1000 души, които са слезнали на сушата и вече са а, преведени в други държави членки, включително и в Норвегия а, през миналата година. 750 души, които са слезнали на сушата през последните месеци, са в момента в процес на преминаване на, а, в други държави на основата на ангажираността и бройките, които са поели държавите членки, 15 държави членки. Това във всеки един от случаите се предшества от една много енергична и активна роля от страна на комисията. Държавите членки, които са готови да демонстрират своята солидарност при вътрешното преместване и въпреки трудностите действат нататък, без значение къде на кое пристанище се а, слиза на сушата. В този контекст комисията също така настоява държавите членки да, по, а, да работят на по временни споразумения и договорености. Затова и Малта се включи и важно е и други държави членки да се включат в този процес, за да има повече солидарност и да се участва в тези усилия за а, солидарност. Това е тема, която ще бъде обсъдена на съвета ПВР през следващата седмица. Междувременно съвета ще продължи да провежда дискусии, като предоставя активна подкрепя а, на финансово и действено равнище а, ние имаме и покритие при слизането на сушата и също така работим и при разпределението на а, мигрантите на основата на ангажираността на държавите членки с а, брой мигранти, които могат да приемат. Това е свързано с оперативни процедури, които включват и активната подкрепа на европейските агенции ЕАЗО и Фронтекс. Не можем обаче да обсъждаме спасяването и а, издирването в море а, без да споменем неправителствените организации. Комисията припознава и винаги е приветствала тяхната активна роля при издирването и спасяването а, в Средиземноморието. Винаги правим всичко възможно тези а, организации също така да, координи, да се координират помежду си и заедно с нас, както и да се спазват всички международни ам, закони. Няколко дейности бяха започнати през 2016 година в контекста на операция София, именно за да се способства за координацията на всички действащи лица при дейността по издариване и спасяване. Хуманитарната помощ за мигрантите е също тема, по която комисията иска да продължи да работи с Европейския съюз. Наскоро беше приета резолюция през юли 2019 година в тази посока. В крайна сметка, тук идеята е никоя форма на реална, автентична подкрепа за мигрантите, било то в море и след това на, или след това на сушата, да не представлява, да не бъде криминализирана според европейското законодателство. Оценката на комисията на правната рамка а, от 2017 година признава липсата на законодателни разпоредби в а, тази област, но също така продължаваме работата с държавите членки и с НПО а, в противодействие на криминализацията в различните и форми. Продължаваме тази дейност в различните си заседания, форуми и диалози. През 2018 година имаше заседание, което се проведе и ние също така имахме и обсъждания с националните прокуратури и Евроюст и също така предстои още една втора среща, за да се установи какви са последните заключения по тази тема. И не на последно място, нека да ви припомня драматичната ситуация в Либия, която има много ключово въздействие върху оформянето на потоците в Средиземно море. Изключително сме притеснени за условията на място и ам, засилващите се напрежения заместник-председателя, заедно с комисаря Аврамополис, осъди последната атака и апелира към по-бързи процедури по презасяване от Нигер и също така има много необходимост от по-силно и координирано застъпничество спрямо либийските власти в това отношение. Наистина тази координация трябва да е заедно с работната група на Европейския съюз, Африканския съюз и а, други а, действащи лица. Повече от 4000 а, са евакуирани от региона и 55 000 мигранти резултират от всичко това с подкрепата на Международната организация по миграция. Те са върнати обратно в държавите си по происход с тази международна помощ. Преминаването на водите на Средиземноморието с надежда да се постигне до Европейския съюз е риск, който а, хората поемат, защото не виждат други альтернативи там, откъдето идват. Нашата отговорност е голяма. Трябва да създадем а, условията и структурите за подкрепа, но това не е лесно. Трябва да се координираме с държи, държавите по происход, транзитните държави и международните ни партньори в ръка за ръка с а, гражданските организации. Господин председател, трябва да изградим политиката си като част от широка обхватна стратегия за миграцията и обхващайки причините за всичко това и първоначалните причини. Благодаря много. Благодаря, господин Шортер. Вашите заявления бяха ясни и точни в рамките на 10 минути, с което преминаваме към Тамас Молнар, който представлява следващата а, а, Агенцията за човешките права в а, Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен е чест и удоволствие да бъда днес сред вас. Много ви благодаря за поканата. Уважаеми участници на нашето изслушване, дами и господа, както виждате на екрана, ще се спра на правните измерения на издирването и е, спасяването в море. Е, тъй като преди всичко става дума за задължение съгласно хуманитарното право. Няколко думи за общият контекст. Съгласно в морският контекст, зачитането на правото на живот е дългогодишно правно задължение има задължение за предоставяне на помощ на бедстващи хора в открито море. Тоест, спасяването на хора в море е чисто и просто правно задължение, което е залегнало в обичайното международно право. Международното право и морското право изисква от държавите да предприемат превентивни мерки, мерки за ранно предупреждение и мерки в отговор, за да намалят опасността от загуба на човешки живот в открито море, включително и чрез операции за издигване и спасяване виждате, че има много стабилна правна, международна правна рамка и на екрана пред себе си виждате основните законодателни актове. На първо място е Конвенцията на ООН за морско право, известна като УНКЛОС. В нея се определят задължения на всеки един капитан, било то на частен или на обществен плавен, плавателен съд да извършват, да спасяват песващи хора в открити води. защото така има задължение за държавите членки да създадат и да оперират ефикасни органи за изтиване и спасяване в открито море. И тази конвенция не само, че е задължителна на всички държави членки, но е задължителна и за Европейския съюз, тъй като Европейския съюз е страна по конвенцията, т.е. страна по УНКЛОС и в тази гледна точка самата конвенция е интегрирана в европейското законодателство. Има и други допълнителни законодателни актове, които по-подробно разпореждат дейностите по изтигване и спасяване, като например конвенцията за изтигване и спасяване на живот в морето. Там се определят как е, би трябвало да изглеждат адекватните служби за издигване и спасяване в съответните държави. И Европейски съюз отново е страна по тази конвенция. Има и една специфична конвенция, посветена на издигването и спасяването в открито море, в които се въвеждат завеждам по-цялостен режим за координация и задължава държавите членки да обособят региони за изтиване и спасяване. И това допълнително, този законодателен акт допълнително изяснява първоначалното съдължение, т.е. разпоражда се, че трябва да се предоставя да се, че задължението за спасяване на човека се прилага независимо каква е неговата националност и в какви обстоятелства е намерен този човек. Има също така и още една международна конвенция за спасяването от 89-та година. Тя обаче не е ратифицирана в толкова голяма степен. Сега нека да видим какво, е- какви са разпоредбите в европейското законодателство по темата. Започваме с, с регламентът за морските граници на Европейския съюз, който е правно обвързващ вторичен законодателен инструмент на Европейския съюз, но той се прилага само когато държавите членки извършват операции за, морско, за наблюдение на морските граници в контекста на съвместни операции с Frontex. Тоест, това са значително ограничени задължения. Има обаче и да са други законодателни норми, в които се отразяват международните конвенции, които споменахме и други уточнения, като например, че помощта трябва да се предоставя незабавно. Важно е също така да отбележим, че точка от преамбюла 14 на същия този регламент изисква екипажът и капитанът да не бъдат подвеждани под, под а, съдебна отговорност за, само заради факта, че са спасили хора и са ги отвели до безопасно място. Това е разписано черно на бяло в а, съпложението към било 14. Там също се подчертава, че е, спасените лица трябва да бъдат отведени до безопасно място. Това също е ключово понятие. Ще се върна след малко по-подробно на него отново най-важните разпоредби в е, регламента. Член 9 е, подробно разпорежда различните правила за предоставяне на подкрепа на и помощ на всеки плавателен съд или лице, което е в бедства в открито море. Също така се уточнява какъв вид информация следва да бъде споделена, както има и показатели за понятието бедстващ в член на 10 и се, се разпоръщат условията за слизане на брега и се определя понятието безопасно място, къде, т.е. мястото, където приключва спасителната операция. И всичко това следва да се разглежда съвместно с клаузата за основните права, където има предпазни мерки за разтоварването или слизането на спасените лица в трети страни, т.е. трябва да се направят оценка на безопасността за лицата, които слязат на, този, на тази земя, както и критериите и възможностите съответното лице да бъде да слезе на брега на съответната държава, без да има опасност за неговата сигурност. Споменах някои от важните понятия, но мисля, че не е зле да имаме по добра яснота какво значат темите, които използваме от правна гледна точка. Първата, първото понятие е бедствие. Това е първият и най-важен термин в тази област. Става дума за, за най-високо равнище на спешност, т.е. положение, при което съответния платен съд или лице са под заплаха, от неизбежна заплаха и имат нужда от незабавна помощ. Спасяването се, се определя също така от законова гледна точка. В същия този регламент става въпроса за операция по изваждане на, на бедстващото лице от бедстващото положение и предоставяне на първа медицинска помощ и, и на другите потребности, от които имат нужда лицата. Следва въпросът какво означава безопасно място. То не се определя в същият този регламент, но се определя водроводните насоки на комитета в рамките на Международната морска организация и също така се определя от член 2 на регламента на, за, европейските, за морските граници на Европейския съюз. И там се определя. Това е място, където сигурността на лицето не е поставено под заплаха, където може да се отговори на основните потребности, където съответното лице може да се предвижи до крайната си дестинация, където може да се гарантира, че всички основни човешки права на съответното лице ще бъдат спазни, включително и принципа за не отхвърляне. От там нататък всяка държава членка трябва да определи начинът по който ще осъществява тези свои задължения чрез Националният координационен център, който отговаря за координацията на операциите по откриване и спасяване, съгласно разпоредбите на международните и европейските правни инструменти. И накрая виждате на екрана една карта, с регионите за спасяване в Средиземно море. Така виждате черно на бяло какво е разпределението между тези региони. И стигам до последният слайд от презентацията си. Не на последно място не бива да пренебрегваме аспектите свързани с човешките права. Всички тези правни задължения имат една основна цел. Каква е тя? Да се запази основното човешко право на живот. В хартствените права е записано, че всеки човек има право на живот, записано е и в съхватната конвенцията Конвенция на правата на човека. Тоест, записано е като задължение на всички равнища, които задължават от правна гледна точка Европейския съюз. Тоест това задължение не се ограничава до това да не се убива съответното лице, но стигат по-далече. Още от 1982 година ОНЕ и в рамките на Конвенцията за основните човешки права разпорежда, че държавите имат задължение да действат, когато има непосредствена опасност за живота на човека и също тази концепция се прехвърля и в контекста на морското право. И мерките за откриване и спасяване в открито море отговарят на това задължение и трябва да се придържаме към него. Благодаря ви. Thanks. Благодаря ви, господин Малнер, Благодаря за тази презентация в качеството ви на представител на Агенцията за основните права. Сега ще чуем изказването на госпожа Карола Ракете, капитан на Sea-Watch. Тя ще ни разкаже за своя опит в спасяването на човешки живот в близост до италианския бряг. Уважаеми дами и господа депутати, дами и господа, благодаря ви много за това, че ме поканихте. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да говоря пред парламентарната комисия за положението в Средиземно море. Аз съм. се чувствам сякаш е и чест, но и много тъжен повод да говоря днес пред вас а, а, на годишнината от смъртта на 360 души в близост до Лампедуза. Вместо да се промени политиката 6 години по-късно, европейската политика е насочена към изтласкване на беженците в чужди води и договорки с е, други държави в нарушение на правата на международното право. Но сме длъжни да спазваме правото на живот, върховенството на закона и да проявяваме солидарност. Присъединих се към СИОЖ като независим доброволец през 2016 година, тъй като имах опит като капитан и исках да допринеса е, в първата операция по спасяване спасихме 100 човека. Там имаше и корабокрушение, в което участваха и военни кораби на Европейския съюз. Спомням си как се носеха по водата на труповете. Хората бяха загинали прегърнати. Майка беше загубила детето си, но продължаваше да му пее. Беше много а, тежко това, че трябваше да използваме спасителните жилетки, за да а, обозначим мъртвите, за да а, не потънат телата им преди да бъдат събрани. Но нито едно от тези преживявания а, не беше а, толкова ужасяващо, от, а, колкото 17-те дена е, на борда на е, кораба, на който бях капитан, с хора спасени на него, на които трябваше да обясня, че страната, която би следвало да ги приеме, отказва да го направи. Това беше е, огромен срам. Медиите бяха обърнати към нас, но всъщност бях сама с екипажа си и с хората, които спасихме. Сякаш в морето беше изградена невидима стена. Случилото се с Силоч е, за пореден път показа колко срамно е поведението на Европейския съюз, неспособността да се договори при разпределението на 53 души. В крайна сметка се наложи да навляза в пристанището и бях посрещната сякаш нося някакви вредители на кораба, а не спасени хора. 53-мата спасени души на борда бяха разглеждани като заплаха за националната сигурност. Получиха подкрепа от много европейски страни и институции, след като влязох в пристанището. Обаче къде бяха тези институции, когато искахме помощ през всички възможни канали, дипломатически, медийни канали? Къде бяхте? когато се изтласкваха тези хора към Триполи, страна, столицата на страна в конфликт, където нарушението на правата на човека се случват всеки, дневно. След 17 дена бях принудена да навляза в пристанището. Не бях спала един наред, екипажът не беше спал дни наред. Е, бяхме получили информация за наказателно преследване. Чакахме да се стигне до някакъв край, но е, край не идваше. А времено носех огромна отговорност за всички на борда. Вече е, две вечери се беше налагало да пазим да организираме а, смени на борда на кораба, за да предпазим хората от а, самоубийство. Опасявах се, е, че може да се стигне до много по-тежки ситуации. Като капитан носех отговорност за живота на тези хора. Исках подкрепата на властите постоянно. 17 дена не получих така подкрепа и трябваше да изпълня отговорността си и като капитан, и като човешко същество. Ситуацията можеше да бъде разрешена много по-рано, още в деня след спасяването на спасените. 60 града в Германия бяха предложили да приемат а, спасените хора. Това показва, че солидарността е възможна. Трябва обаче да се предостави възможност за сваляне на хората на сушата. Това е задължение по международното право и не може да бъде предмет на капризни прищевки на местните власти. Системата трябва да се промени. Необходимо е да има поне временно споразумение за релокация. Трябва да има ясни критерии. Да се прилагат правила само за корабите, чиято мисия е, е спасяване, а не е, за местните власти или за търговските кораби, е доста късогледо. Реформата на регламент от Дъблин много закъснява. Най-добрият начин да се погрижим хората да могат да имат достъп до процедури за предоставяне на обежище е да се предостави безопасен достъп до Европа. По-настоящем срещу мен са заведени две наказателни преследвания – в Италия поради действията ми за спасяване на човешки живот в морето. Но аз не се безпокоя, тъй като съм защитена и от закона, и от моралните принципи, и от задължението за спасяване на човешки живот в морето. Обаче е, въпросът е от тук нататък какво се е променило. Sea-Watch е, беше конфискуван но все още е, не е пуснат на вода. Ежедневно има пропуски при спасяването на хора. Либийските власти не подлежат на каквато и да било отчетност. Много е, хора не получават каквато и да било помощ. Миналата неделя отбелязахме Деня на мигрантите и беженците, а, но а, е, една лодка с 80 души, а, а, е, пъл, пълна с хора, бе а, е, а, е, оставена в на милостта на съдбата 80 часа преди да бъде върната обратно в Либия. Неправителствените организации изпълняват задълженията си да спасяват хора в морето, но след това срещу тях е, се е, задейства наказателно преследване. Е, не е ли парадоксално да се наказва изпълнението на закона? Изтласкването обратно на беженците всъщност е станало институционална практика, а задължението за спасение се криминализира. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Ракете, за вашето изключително силно изказване. Мисля, че тези аплодисменти са символ на това колко много ценим вашите усилия, с които сте така силно ангажирана. Благодарим ви и със сигурност ще има доста въпроси към вас, след като чуем останалите гости, които сме поканили, които сме включили в този панел изслушване за издирването и спасяване в море. От сега капитан Андрея Тасара, който също е участвал много в спасяване на много животи от италянската гвардия Костиера. Добре дошъл сте в Комисията по човешки права. Капитан Тасера, имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Аз ще продължа на италянски, разбира се. Господин председател, уважаеми членове на комисията. И аз Бих искала да поздравя и адмирал Питорино и 11-те хиляди души, които работят в а, италианската брегова охрана. Поздравявам всички тях. Ще ви представя една по-техническа презентация за това как конкретно се опитваме да си вършим работата. След а, от 1991 година насам сме спасили повече около 1 милион мигранти в Средиземноморието. Нашата колега вече спомена всички, колегите споменаха конвенциите и всички международни законодателни обвързаности, които има в това отношение, УНКЛОС и така нататък. И по-конкретно конвенцията от Хамбург от 79-та година, където се очертават задълженията както на капитаните на корабите и плавателните съдове, така и на центровете за спасяване. Конвенцията от 79-та година а, казва, че трябва да се предостави а, помощ на всеки бедстващ в а, открито море, без значение от неговата националност и конкретиката на обстоятелствата търсим сътрудничество между държавите. В а, конвенцията също се предвижда такова а, сътрудничество и принципа на тези дейности. Не всички държави са ратифицирали тази конвенция. Всички тези проблемни ситуации понякога налагат необходимостта за неотложни действия, за които трябва да се вземе решение и трябва да се носи отговорност. Тук то съответно не се поема от отговорност, отговорността от съответната институция или организация, предвидена в законодателните разпоредби. Операцията се счита за приключена след като са слезнали спасените на земя и в безопасност. Това е отговорност, която носят всички власти, включително центровете за спасяване. Всички тези разпоредби се използват в нашите операции. И понякога се приемат хора на борда, макар да е ясно, че няма да са в безопасност, защото се счита, че по този начин се изпълнява задължението за спасяване. Законодателството обаче не е разписано с идеята да се ам, тълкуват по този начин правилата. В конвенцията от Хамбург всъщност Тунис няма координация. Е, Либия е ратифицирала конвенцията от Хамбург и през декември 2017 година е включена в международната организация, Международната морска организация. В италянския случай Транспортното министерство е компетентния орган и съответно бреговата охрана, която извършва тези спасявания в море. Организацията обхваща 8000 км бряг и 500 квадратни метра площ в Средиземноморието. Трябва на първо място да сме сигурни, че съответно ния плавателен съд е в опасност. Често те са не особено безопасни плавателни съдове, с много деца и жени на борда. Трябва също така да установим географското положение, от което те са напуснали. Дали там има социални и политически напрежения. И понякога трябва да координираме различните звена, дори извън нашите води, прилежащите към Италия води от Средиземноморието. Има също така и военни, както и търговски, частни кораби и плавателни съдове от различни държави. Има също и плавателни съдове на НПО в тези води. Всички тези плавателни съдове, кораби са част от това задължение по конвенцията от 79-та година да предоставят незабавно а, спасяване на бедстващи в морето. И естествено има и хуманитарни а, права и задължения, които проистичат и от последващите конвенции. Трябва да спазваме основните човешки права. Държавите нямат право да участват в каквито и да било дейности, които могат да се сведат до връщане. Трябва да бъдат в безопасност бедстващите на първо място, за да могат да се задоволят основните им нужди, те имат право и на достъп до справедлива система на обежища. Всичко това като дейност е доста сложно. Намирането на място за безопасност изисква координация, може да се управлява по най-различни начини участват а, редица различни действащи лица. Капитанът на плавателния съд има задължение да извърши спастяването, но и държавите имат задължение да предоставят помощ. Задължението на държавите, където са координационните а, центрове, е да предоставят именно това място на безопасност. Задължението за спасяване попада на тази държава, където а, се случва бедствието, водите на съответната държава. Когато а, говорим за Министерство на вътрешните работи, той има отговорност в Италия да координира приема на земя в различните центрове в това отношение. Европол, Фронтекс, върховния представител за човешките права на ОНЕ. Всички имат своята роля и отговорност. Това е също и дейност, която се координира в Италия между центровете за спасяване и министерствата в Италия, за да могат да се организират по-добре тези дейности. Имаме стандартни процедури, които са установени и които очертават метода за комуникация в, с Министерство на вътрешните работи, след като хората са на борда и трябва да се установи кое е мястото за безопасност. Ситуацията в Либия в момента въпреки, че има опити да се стабилизира положението в Либия, ООН е координира тази дейност. Има споразумение между Либия и Италия. И това е дейност, която се мониторира от съвета за сигурност на ОНЕ. Помощта за Либия е на основата на различен принос, например, включително а, хора от италианската бъргова охрана помагат за обучението а, на хора в Либия, проекта за невръщане, също е на един център за координация на спасяването в Либия, се подкрепя от Генерална дирекция ХОМ и други организации. Тоест различни проекти, посредством които Либия очертава своята собствена територия за издирване и спасяване в море. Изграждаме капацитет, за да може да се интегрира напълно управлението на границите в рамките и на работата на Министерство на вътрешните работи в Италия. И така, в заключение, италианската брегова охрана успя да се намеси в тези неотложни случаи. А, упражнихме много сериозни усилия, справяйки се с тези издирвания и спасявания в море в една малка част на Средиземноморието. Все пак обаче в тези неотложни а, случаи трябва да има споделена отговорност на международно и на европейско равнище. Италия се справя ситуацията, но трябва да продължим нататъка на основата на споделени усилия. Този проблем не се появява в морето. Той идва от земята. Извинявайте още веднъж, че просрочих времето. Благодаря а, много, гос... капитан а, Тестасара. Благодаря ви много за вашите думи можете да бъдете уверен, че италианския, италианската брегова охрана а, е припозната от всички, които ви познават. А, знаем колко много сте направили, колко много животи сте спасили. И сега на екрана виждате Фабрис Лежери, директор от Frontex, Frontex с други думи Европейската агенция за брегова охрана и а, той ще се обърне днес към нас. Добре дошъл сред нас, а, макар и виртуално, господин Лежари. За следващите 10 минути а, ще имате за да се изкажете. Трябва да кажа, че господин Лежери, като директор на Frontex, има много ограничено време, а, за да сподели гледащата си с нас тук в комисията Либе. Особено тези членове на парламента, които искат да а, зададат въпроси към него. Затова ще а, предложа след неговото изказване тогава да а, чуем въпросите към него, тъй като след това той ще трябва да се изключи. Но след това ще настоявам да имаме и втория етап – от въпроси колкото е необходимо, толкова дълъг, колкото е необходимо, за да може да зададете въпросите си. Господин Лежери, имате думата следващите 10 минути. Chairman, uh, honorable... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми члена на Европейския парламент, дами и господа. Благодаря на комисията Либе за тази възможност да взема участие от разстояние в днешното изслушване, чрез видеовръзка, както обясних на председателя на комисията. Има изваредно заседание на управителния съвет на Европейската агенция за гранична и брегова охрана тук в Варшава, но за мен беше много важно да взема участие все пак в тази дискусия в Европейски парламент. Стратегическото е разисквания, които се водят тук в централата ни тази сутрин, трябва да са първа стъпка, за да разгледаме всички възможности, с които разполагаме с новата, новото правно основание и допълнителните правомощия на агенцията. И от тази гледна точка постоянният корпус на новата европейска гранична брегова охрана, който е основното нововведение с новият регламент, създава постоянен корпус за гранична и брегова охрана, който е на разположение, за да помогне на националните органи за гранична брегова охрана, включително и по отношение на операциите за откриване и спасяване в море. Може би знаете, може би не знаете, че Frontex, Европейската агенция за брегова и морска ограна, беше прият, възприета и призната като важен, важно действащо лице от страна на Международната морска организация и през 2018 година помогнахме за спасяването на близо 88 000 души в а, открито море и за същия този период, т.е. от януари до октомври 2018 година минал, сме спасили 60 000 души в открито море. Тази година до момента в, в рамките на нашите операции сме спасили над 30 000 души. Като това се случи в рамките на над 1100 операции по откриване и спасяване. Всички спасени лица бяха спасени в рамките на най-големите ни операции. На първо място над 20 000 са спасени в рамките на операцията Посейдон в водите около Гърция. Близо 15 000 души бяха спасени в Испания в рамките на операцията Индало и над 20 000 души в рамките на операцията МИС в Централното Средиземно море. Както знаете, Frontex е също така и партньор на Европейската, мор... на морска агенция, т.е. Европейската агенция за морска безопасност и Европейската агенция за контрол в областта на риболова. И трите агенции заедно имаме мандат да подобрим координацията на европейско равнище при контролите и проверките на морските граници. За целта се провеждат а, а, съвместни учения, семинари, координации и те играят ключово значение в сътрудничеството с останалите европейски агенции, като работим съвместно и с редица национални е, гранични и брегови служби за брегова охрана. Съвместно се опитваме да изградим една идентичност и култура за брегова охрана в Европа и разбира се, откриването и спасяването ще си остане една от основните функции в рамките на тази обща култура правната рамка на Frontex има специфични изисквания, като например разпореби, за откриване и спасяване в открито море, след което сваляне на хората на безопасно място. И тези изисквания са включени във всички операции, които извършваме, т.е. операции, които са договорени съвместно с държавата членка домакин на операцията. Или казано с други думи, от правна гледна точка разполагаме с нужните инструменти да осъществяваме операции по откриване и спасяване в контекста на европейските операции бих искал все пак да ви припомня, че Frontex не може да предлага подобни операции и да опер... ръководи операциите на националните плавателни съдове, без да е изключено предварително споразумение за мястото на сваляне на хората. Тоест не можем да извършим подобна операция без да има предварително споразумение за за, това, за мястото на сваляне на евентуалните незаконни мигранти, които ще бъдат спасени в открито море. От правна гледна точка няма правен, правен вакуум. Международното морско право е ясно и спасеното лице трябва да бъде отведено до най-близкото безопасно пристанище. Важно също така да уточним, че Frontex в качеството си на европейска гранична бъргова охрана не е агенция, която се занимава само с откриване и спасяване. И всъщност нито една от националните брегови охрани не е само агенция за спасяване е, откриване и спасяване. Те извършват и редица други важни дейности. И преди всичко бих искал да, да, се, да се спра на правоприлагащите операции, като например задържане на дрога, борба с трафика на оръжие и другите вид престъпни дейности в открито море, включително и дейности свързани с организираната престъпност. Понякога се поставя едни въпроси и бих искал да се спра на него. Фронтекс не разполага с правен мандат за координация на операция, чето единствената цел е мандат за откриване и спасяване на хора в открито море. И единствената причина за това е, че от правна гледна точка Европейския съюз няма правомощи в областта на откриването и спасяването на хора в открито море. Този вид дейности попада в, попадат в правомощията на държавите членки. Но на практика извършваме подобни дейности, т.е. дейности за контрол и наблюдение на границите. Имаме също така и мандата да подкрепяме координационният център и именно по този начин успяхме да спасим толкова много хора, 38 000 души само тази година. Ще опитам да ви обясня как функционира дейността ни от оперативна гледна точка. От оперативна гледна точка нашите операции разполагат с мандат за контрол на границите. Има верига на командата, т.е. винаги сме под контрол и под властта на държавата членка домакин. Т.е. винаги има работим с командващите органи в държавата членка, отговаряща за граничните правова охрана. И в момента, в който се извършват само дейности за граничен контрол, работим с веригата за командване за граничен контрол. Е. В момента, в който обаче започне да се осъществяват операции по укриване и спасяване, преминаваме към веригата за укриване и спасяване чрез координационният център. И докато не бъде приключен съответната операция по откриване и спасяване, работим с, с в рамките на Морски координационен център на съответната държава членка, което разбира се съответства на международното морско право. Трябва обаче да признаем, че откриването и спасяването би следвало да останат извънредни ситуации, а не да се превръщат в нормата, както за нещастие често се случва в областта на Централното Средиземноморие. Никой не може да приеме или да търпи фактът, че трафикантите на мигранти или трафикантите на други незаконни стоки систематично се възползват от операциите за откриване и спасяване и по този начин не печелят огромни суми за сметка на живота на мигрантите. Наш хуманитарен дълг е да се противопоставим на това положение. Но също така е мое задължение като ръководител на Европейска агенция за правоприлагане да заявя, че трябва да засилим борбата с трансграничната престъпност и трябва заедно всички да се борим за премахване на престъпните мрежи. Трябва да признам също така, че това, което се случва в централното Средиземно море, често са са целенасочено създадени ситуации на бедствия, които предизвикват откриване и спасяване нарочно от трафиканти. За съжаление, в момента, който магантите попаднат в ръцете на трафикантите, съответното лице за нещастие задължително ще се превърне в обект на операция за откриване и спасяване с всички рискове, свързани с тази дейност. Това беше обяснението от, от гледна точка на една оперативна и правоприлагаща агенция, която има и стабилен мандат за откриване и спасяване. И също така е ясно, че в рамките на нашата дейност сме заделили и ресурси за откриване и спасяване в открито море и това е част от мандата ни за морска дейност като част от а, капацитета, който изграждаме за европейска брегова охрана. Благодаря ви за вниманието. На ваше разположение съм за да на въпросите ви. Thank you for making your case on behalf of your agency, which is certainly. Благодаря ви много. Нещата, които казахте, са тясно свързани с темите, които ни вълнуват. Сега е време за въпроси. Моля ви, колеги, за вашето сътрудничество. Над 30 души имат желание да зададат въпроси. А, ни остава само един час, даже по-малко. така че, а, моля, не надхвърляйте една минута. Господин Леджери е, ни каза, че няма да има време да остане до края на заседанието. Така че е, нека първият е, кръг въпроси да бъде е, към, към него. Някой от координаторите, господин Прокачини от ЕКР и господин Тардино от Идентичност и демокрация искат да се изкажат във втория кръг. В първия кръг ще се опитам да балансирам нещата и да дам думата на тези координатори, които са поискали думата за първи кръг и след това ще преминем към втория кръг. Ще се опитам да включа възможно най-много от вас, но това зависи от вас. Започваме с госпожа Дюпон. Заповядайте. Искам само да уточня, че искам да задам въпроси към госпожа Ракета. Това е възможно ли е да стане в първия кръг? Координаторите имат право да зададат въпросите, които искат да зададат.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 преминаване и приемащите страни е, е предвидено да се обсъди в контекста на новия пакет за миграцията. Трябва обаче да работим ефика... ефективно срещу а, трафикантите, защото а, само по този начин можем да а, спрем загубата на човешки живот. Предлагам всички да си записват въпросите. Ще чуем първо въпросите, след това отговорите и след това втори кръг. Благодаря, имам следния въпрос. Господин Леджери, казвате, че задачата на Frontex не е основно да изпълнява мисии по издирване и спасяване, а да върши друга работа. Но въпросът е, докато си вършите другата работа, е, изпълняват и тази задача. В международното право се предвижда е, задължение за закрила на безсвещи хора в морето. Вие казахте, че не можете да защитавате хора е, в морето, ако няма предварително споразумение за сваляне на сушата. Означава ли това, че ако е, вашите плавателни съдове са в морето, няма да и видят бедстващи хора в морето. Няма да бъдат спасени тези хора, защо, ако няма предварително съгласие за това къде да бъдат свалени на сушата. В крайна сметка по международното право сте длъжни да ги защитите, независимо от това дали има предварително споразумение за сваляне на сушата. Госпожа Интфел, първо към господин Неджери. Много често се позовавате на правни аргументи, казвате нямаме мандат, нямаме правни правомощия. Сякаш е, е, това означава, че нямате международните е, правни задължения, които всъщност имате. Според мен всъщност това, което се случва, е, че вие правите политически избор. Държавите членки не си поемат отговорността, опитвам се да, опитват се да криминализират операциите за спасяване и за издирване и спасяване на неправителствени организации в морето. В Испания разбираме, че се подлагат на разпит на спасени спасени хора за неправителствените организации, които са ги спасили с основна цел да бъдат наказаните със средствата на наказателното право. Искам да задам информа... Е, въпрос за обмена на информация е, за е, бедстващи плавателни съдове. Вие казахте минали път, че това става чрез об... Центъра за обмен на информация. А, ние а, настояхме да обмените тази информация с, а, директно с всички а, кораби в а, зоната, включително такива на неправителствени организации. Това а, че е, даден плавателен съд на Фронтекст принадлежи на, на флотата на определена държава членка, не означава, че не трябва да се спази международните ангажименти. А, и така, за зелените думата. Има госпожа Стрик. Благодаря, господин председател. Преди 7 години в комисията Либе представих своя доклад за загубът на живота в Средиземно море от името на съвета на Европа. Защо? Защото 70 души бяха оставени да бедстват в Средиземно море и по-голямата част от тях загинаха. Затова настоях да има пак за Средиземно море и да не се губи повече човешки живот, но това не се случи и още много хора загинаха от тогава насам и искам да благодаря на хората, на организациите, на държавите членки, които спасиха хора на бедстващо положение. Искам да изкажа по, е, лични благодарности на госпожа Ракета и Си-Лоч. Е, Либия е, е признала, че има международно задължение за възможност за сваляне на хора на сушата. Проблемът е обаче, че Либия не е безопасно място. Мисля, че всички можем да се съгласим, но искам вашето потвърждение за това. Освен това, не можем да предполагаме, че либийската гранична охрана може да управлява всички дейности за спасяването, защото техния, техната реакция за издирване и спасяване е доста непредвидима. Всъщност, може би, е, господин Тесер може да отговори на този въпрос. Освен това е, е важно какво става с координационния център. Е, той информира и Триполи, какво означава това за нарушенията от страна на либийската брегова охрана? Кой носи отговорността в такъв случай? Господин Молнар, може ли да направи коментар под темата? Още един въпрос към Frontex. Не разполагаме с плавателни съдове, а само с въздушни патрули. но те не са ли също задължени по, по Конвенцията за спасяване в морето. Имаме много малко време. Има 30 желащи да се изкажат в 11 часа. Приключва превода. Господин председател, искам да задам един въпрос на госпожа Ракете. Благодарение на вас в Италия дойдоха насилници и престъпници, които вършат престъпления. Тяхната цел е всъщност... Вашата цел е политическа борба, а не хуманитарна мисия. Не ми се струва, че е, е, геройско това, което сте направили. Всъщност вие нарушихте е, италианското право и поставихте в опасност е, живота на хора, включително хора на борда на вашия плавателен съд. Опасяваме се, че Европа приветства хора като вас, като герой. Faccia in un minuto, prego, faccia in un minuto, abbielo in mente. Subito, molto rapido, è ovvio che nessuno vuole criminalizzare l'attività di... Съвсем а, набързо, що се отнася до криминализирането на спасителните операции в морето, Искам да благодаря на италианската гранична охрана, която всъщност върши тази работа и телевизията го показва всеки ден. Проблемът е сътрудничеството с трафиканти, с нелегални организации, които е, работят като каналджи на хора през 2019 година загиналите в морето е, са спаднали от 1800 на 900, т.е. наполовина. Разбира се, дори само един загубен човешки живот в морето е твърде много. Но как обяснявате това, че през последните години броя на загиналите е спаднат? От името, спаднал от името на Обединената левица, госпожа Бьорк, госпожа Ернст. Благодаря. Искам остро да се разгранича от двамата преждоговоривши. Такива изказвания са недопустими. Госпожо Рокете, имам следния въпрос към вас. Какво точно се случи през тези 17 дни? Как точно установихте връзка с италианската гранична охрана? И е, какво направихте, за да а, поискате сваляне на сушата и каква беше реакцията? Какво конкретно се случи? Въпрос към комисията. Какво правите по преговорите с държавите членки за преустановяване на е, усилията за криминализиране на дейностите на неправителствени организации за издирване и спасяване на бедстващи в морето. И въпрос към всички. Либия като безопасна трета страна. Наистина ли всички вие смятате, че Либия е безопасна страна, където могат да бъдат свалени хората на сушата? И така, ще имаме 15 минути допълнителни след 11 часа от преводачите, но след това ще трябва да превключим на английски, за да се чуят всички е, депутати, които искат да си зададат въпросите. Така, да чуем господин е, Легери, отговор от 3 минути и след това останалите панелисти, които, на които бяха зададени въпроси. След това ще чуем втория етап, е, втория кръг от въпроси. Господин Лежери, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати от Европейския парламент за зададените въпроси. Мога да потвърдя, че присъстваме в Централното Средиземноморие и имаме а, в контекста на Артемис а, плавателни съдове, които са там и имаме също така и въздушни а, съдове, които патрулират там. Това не е част от Артемис, това е част от мандата по Евросур. Тоест, патрулът е с наши собствени съдове и щом забележим инцидент или ситуация за издирване и спасяване или потенциална такава ситуация, споделяме информацията с Центъра за координация. Понякога се случва, че забелязваме други обстоятелства, които не са за издирване и спасяване в море. Те са по-скоро свързани с а, правоохраняване, но така или иначе ние споделяме информацията в реално време. И така, конкретно с издирването и спасяването, при всички положения ние споделяме всички морски центрове, координационни в региона, спазваме морското право и естествено не сме обект на политическо влияние. Когато имаме случаи, неотложни за издирване и спасяване, трябва да направим така, че да се даде оперативен отговор. Разбира се, обаче не можем да действаме като координатор на а, действията по издирване и спасяване, защото нямаме такъв мандат. Когато ние оперираме в Европейския съюз, когато Frontex прекъсва качеството на звука и преводачите се извиняват, че не могат да предоставят превод на последните две изречения. Ораторът продължава. Ние не можем да координираме, не можем да поемем инициативата, не можем да се подчиним на инструкциите, които се дават в контекста на тактическия, тактическата команда и команден център. Има оперативен план – и разбира се, наша отговорност е да бъде този план не само в съответствие с нашия мандат и правомощие, но и в съответствие с най-добрите практики, не само по охрана на границите, правоохраняване, но също така да можем да осъществяваме тези най-добри практики, що се отнася и до действията по издирване и спасяване в море. Така че на въпроса защо или как мога да обясня, че броят от смъртността е намалена тази година, бих казал, че това е във връзка с намаляването на броя на хората, които се опитват да прекусят Средиземноморието. Миналата година имаше спад с 80%, предишната година също спад с 80% в Централното Средиземноморие, което може да обясни и намаляването в броя смъртни случаи. Но много важно според мен е и да можем ефективно да работим в противодействието на престъпните групи, защото те също са и в третите държави. Те не са само в държавите членки на Европейския съюз и трябва да разработим нашето сътрудничество в това отношение. И агенцията може да събира, преработва лични данни, за да може да се захранват тези данни в а, наказателно а, правни разследвания, които се координират от Европол или други а, организации. Така че да, ние служим и за брегова охрана, но имаме и други задължения, а именно да допринасяме за издирването и спасяването в море с нашите морски активи, а когато нямаме морски активи, тези, които са във въздушен план, включително тези, които се пилотират от разстояние. Благодаря много. Благодаря, господин Легери. Благодаря ви за, за вашето време. Той не отговори. Либия безопасна държава ли е? Моля! The... Искате ли да добавите този коментар, директ, коментар към този пряк въпрос, който току-що чухте? Благодаря много, господин председател. Предполагам, че като изпълнителен директор на агенция не е моя роля да решавам дали една държава е безопасна или не, но не съм казвал никога, че Либия е безопасна държава. Председателят, такива са правилата на играта. Той е в видеовръзка и има ограничено време. Така че трябва да чуем и останалите гости в нашия панел. Благодаря ви предварително за всички усилия, които ще направите, за да скъсите своите изказвания. Заповядайте, имате думата и после ще чуем останалите, за да спестим време за, държа... за останалите а, депутати, които също искат да зададат въпроси. Благодаря много. На първо място смятам, че трябва да припознаем важната роля на Frontex за спасяването на живот, предотвратяването предотвратяването на загуба на живот в рамките на тези дейности много хора са спасени. В отговор на въпроса дали Либия трябва да се счита за безопасна държава, мисля, че позицията на Европейския съюз е, че това не е безопасна трета държава за разтоварване на европейски плавателни съдове в отговор на вашия въпрос. Мисля, че също така трябва да подчертая в моя отговор, че отговора на тази изключително сложна ситуация в Средиземноморието е сложен. Той трябва да е част от този цялостен, обхватен подход, който търсим както тук, в Европейския парламент, но също и с държавите членки. Стабилни, надежни е, решения които са отвъд издирването и спасяването и след тези временни договорености, с които а, имаме и с Малта, и с други държави членки, да се надяваме скоро време, за да може да се намери реално, трайно решение за общата система за обежите в Европейския съюз, но също така и редица други елементи външно, както и борбата с мрежите а, от каналджии. Така или иначе, не можем да се обърнем на страни и да игнорираме техния бизнес модел на действие. Трябва да се борим активно срещу този модел на престъпна дейност. И така, въпрос имаше как така си провеждаме тези чудесни конференции за криминализацията на спасяването от човешки живот – а, така че искам да коментирам. Наистина започна от 2017 година нашата а, работа и още тогава беше ясно, че не е съвсем ясен въпроса. Имаме също така и задължение да следим развитията и точно това правим. А, чуваме и слушаме различните заинтересовани страни и смятам, че това е един въпрос, който новия колегиум ще трябва да разгледа и аз съм убеден, че е, ще се справи отлично по тази важна тема. Благодаря. Господин Молнар. Моля ви за краткост. Агенцията за човешки права. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. На първо място искам а, да коментирам първия въпрос на госпожа Тринкс. А, какво се случва, ако Либия понякога не отговаря и не се а, включва, ако има такъв център, който е изпратил сигнализацията. О, има указания от 2004 година, а, известни съвети за това, в случай, че Център за координация на спастяването в определен а, регион не поеме своята отговорност или пък е, е, няма възможност да поеме своята отговорност и задача, задача тогава следващия най-близък координационен център може да влезне в тази роля, както в случая е Италия. Това е нашето а, нормативно тълкование. Що се отнася до член 19 за въздушните съдове, съвсем конкретно казано, не мисля, че не е възможно, тъй като все пак Унклос е за плавателните съдове, но има и има и а, друга допълнителна мека клаза, ако я наречем така. Тя включва и съдове, които се занимават с наблюдение. Там има задължения, които са мутатис мутандис, приложими и за въздушни съдове и при въздухоплаването. И накрая другия въпрос, който беше за Либия а, наистина и според Европейския съюз и с други а, международни организации, то Либия не е безопасна трета държава. Госпожо а, Ракете, сега имате пълна свобода да говорите от а, сърце и от душа. А, що се отнася обаче до въпросите зададени за вас, моля ви за краткост, за да има време и за други. Мисля, че ясно беше очертано от колегите в панела как а, спасяването на хората в море е международно задължение. Аз лично не разбирам как италианската държава може да приемем закон, който не е в съответствие с международното морско право. И видяхме, че след моето арестуване съдията в Италия ясно реши и посочи, че аз съм следвала правото, съм следвала задължението за спасение, което е в пълно съответствие с морското право. Доволна съм, че хората тук също се притесняват за изтезанията в Либия, тъй като аз самата също съм притеснена от това. Ние виждаме хора всеки ден, които са изтезавани в Либия. И в същото време, когато ние осъществяваме спасяване в море, нямаме представа какви са историите на хората. Но ако действително сте загрижени за изтезанията в Либия, то тогава Европейския съюз трябва да спре всякакво сътрудничество с а, либийския брег, либийската брегова охрана, тъй като те непрекъснато а, местят хора от международни води в тези места, където те са подложени а, е, именно такова третиране. Нещо друго, което съвсем накратко искам да добавя. Факт е, че различните държави на Европейския съюз подкрепят различни групи в гражданската война в Либия и така я продължават и създават ситуация, в която тези а, човешки права могат да бъдат поругавани все по-дълго и повече. Благодаря, капитан Тесара. Thank you, Mr. Chair. Bene, io, uh, vorrei rispond... Благодаря ви, господин председател. И аз е, бих искал да отговоря на казаното от госпожа Стрике. От години е, години насам ние, представителите на италианската правова охрана, спазваме всички международни конвенции, които са транспонирани в е, италианското законодателство. И в продължение на години сме спасили хиляди, стотици хиляди мигранти. Но не бива да забравяме, че международните законодателни разпоредби, транспонирани в италианското законодателство, предвиждат, че когато има координационен център за спасяване на регионален координационен център, би трябвало именно този център да бъде осведомен в момента, в който има засичане на бедстващо плавателно съдове. Има този координационен център, би следвало да поеме отговорността. Вярно, че в миналото не винаги имаше такав, такъв ясен събеседник и такава ясна верига на командване в случай на бедствие, но сега вече работим в такава мярка. Регионалният е, координационен център е в Либия. Либийските брегови охрана разполага с нужните е, способности да извършва операции по установяване и спасяване. Така че за нас е задължение да информираме регионалният координационен център. В противен случай ще сме извършили нарушение поради неизпълнение на задължението си. Така че координационният център в Либия поема отговорността за извършване на спасителните операции. А, иначе Италия никога не се отка... не е отказвала да осъществява спасителни операции в води, които не, не попадат стрикно в а, обсега на нашия мандат. Е, осъществявали сме операции и в а, много по-далечни от, на, от нашите а, нашите електронни води води, когато не е имало по-наблизо разположен на съд. Припомня ви, че конвенцията от Хамбург разпорежда, че отговорността носи най-близко намиращия се регионален координационен център, който в нашия случаи е този в Либия. Така че пак казвам, от италянска гледна точка винаги сме спазвали всички разпоредби. Благодаря ви. В 10.45 е в момента преводът беше предвиден до 11 часа. Ще а, има превод до 11.15, но, как, но от сега обявявам, че след 11.15 ще се говори само на английски. Това правило въжи за всички ни, включително и за членовете на а, панела, тъй като ще останем без превод. So that all of you will have the floor. We're getting started with Frau Stadler. Започваме с госпожа Статлер. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist uns allen klar, es geht um menschliche Katastrophen, es geht um Einzelschicksale. Und genau deshalb müssen wir endlich ein funktionierendes System. Става дума за човешки трагедии, става въпрос за спасяване на човешки живот и за това трябва да имаме стабилна система, за да не играем, по, да не играем играта на трафикантите няма добри и лоши държави членки в този случай. Всички носим международно задължение да спасяваме човешки живот и всички споделяме общо задължение да се борим срещу трафикантите на мигранти. Очевидно имаме нужда от нова политика с по-силен мандат за защита на границите, и повече разпореби за защита на жертвите на трафика на хора. Но как възнамерявате да прекратите този трафик, ако операциите по спасяване се използват от каналчиите? Господин Мораш, благодаря ви. Въпросът е как може да се сложи край на криминализирането на отделни лица и на НПО. Това е единият ми въпрос. Вторият ми въпрос, господин Шотър, е какво искате от новият колегиум на комисията? Отново казахме, че тук не говорим само за хуманитарно задължение, за правно задължение, но от а, а, гледна точка на държавите членки, разпоредбите са транспонирани и се превръщат и в задължение по националното законодателство. Така че бих искала да питам какво очаквате от новият кандидат комисар и до каква степен държавите членки е, използват е, клаузите за изключения по регламента за морските граници. Посетих ли ви миналата година, мога да ви че страната не е безопасна и аз също държа много ясно да се разгранича от някои от по-ранните е, коментари. Госпожа Келе, благодаря ви, господин председател. Ще продължа с, с, с, в същата насока, като казвам от господин Мораес. Европейската комисия възнамерява ли да работи по преразглеждането на директивата за улесняването или да изготви цялостни насоки и ясни цели за да стане недопустимо криминализирането на отделни лица и на организации, които предоставят хуманитарна помощ. И също така бих искала да изкажа уважението и възхищението си от госпожа Карола Ракетте. Госпожо Ракете, господин Вандер Динре, госпожо Ракете, без разрешение и с сила ако стигахте с кораб, препълнен с незаконни мигранти. Тези хора е, идваха от лагери за задържане в Либия. Става дума за хора, извършили изнасилвания, убийства и други престъпления. Политиката и законите се определят в, в рамките на демокрацията, но вие решихте да не спазите тези правила и да не зачитате демокрацията. Вие сте част от а, престъпна организация. Вие сте, ви помагате на трафикантите на хора и мястото ви не е тук, а е в затвора. Не смятате ли, че благодарение на вашите действия хората ще продължават да поемат по пътя и да губят живота си в Средиземно море. Благодаря ви, господин председател. Въпроси от мен към госпожа Ракете. Вашите действия в открито море безспорно насърчават всички, които са поели към обетованата земя Европа и на практика вие допринасяте за един модел на трафик на хора, тъй като поращате фалшиви надежди от тези хора, че могат да достигнат до обещаното благоденствие в Европа. След това тези същите хора се озовават в големите европейски градове, изолирани, маргинализирани и без възможност да се интегрират. Е, демографският бум е проблем, особено с този вид население и трябва да реагираме сега. Of... Благодаря ви. Трябва да кажа, че съм шокирана от някои от думите, които се чуха тук в тази зала и може би трябва да предприемем нещо по въпроса, господин председател. Не можем, и мисля, че госпожа Ракета го каза много ясно, не можем да си позволим положение, в което тези, които спасяват човешки живот, да се превръщат в престъпници. Би трябвало да бъде престъпление, да бъдат преследвани и тормозени хората, които спасяват човешки животи. Отговорът ви не е достатъчен. Какво ще направи от нататък, се обръщам към Европейската комисия? Как ще криминализирате преследванията на тези, които спасяват човешки живот, когато държавите не го правят? Имам и въпрос към Frontex, но тъй като но може и Европейската комисия да отговори Либия не е безопасна държава тогава. Защо съгласно писмо от МАТ тази година Фронтекс продължава да изпраща информация до Координационния център в Либия, който на практика е прехвърлен на отговорността. Господин Урик. Госпожо Ракете, изслушах а, изказването ви за свалянето на незаконни мигранти на европейските брегове, но няма никаква разлика между вас и каналджиите, защото вие също по незаконен път довеждате мигранти до Европа. Става въпроса за престъпници. И единствената разлика между вас и трафикантите, е, че на вас ви плаща неправителствена организация. Госпожо Ракете, не ни получавайте какъв е историческият ни колониален дълг спрямо Африка. Моята държава Словакия няма никакви, няма колониално минало и няма подобен дълг. Така че, моля ви, оставете Европа на спокойствие. Искаме тук да има върховенство на закона. И аз се идентифицирам с думите на господин Салвини, че трябва да сте в затвора, че сте престъпник и не трябва да сте в парламент. Now, Mr. Peters. Господин Питърс. Uh, Благодаря ви. Бих искал да задам малко по-смислени въпроси. Трябва да кажа, че съм объркан в известна степен относно прилагането на член на 98. Доколкото разбирам от казаното си Милнар, Европейския съюз и всички европейски агенции са задължени съгласно този член, но на практика прилагането на, на практика на този член ми остава, остава доста неясно за мен. Когато Фронтекс получи информация, че има бестващи хора в открито море, това не значи ли, че има задължението да осведоми плавателните съдове, които се намират най-близо до бестващият плавателен съд? Има ли такова задължение Фронтекс? Да или не? Благодаря ви. Господин Бартоло за една минута. Благодаря, господин председател. Има много малко време. Знам, бях си написал цяло изказване, но е искал да се спра на изказванията на колегите от Италия, от Лигата, клерата, които допринесоха за приемането на закон, който криминализира спасяване в открито море. Трябва да си призная, че се срамувам от а, а, този закон. Но пък съм много горд с а, дейността на бреговата охрана, която от години не само е допринесла спасяването на хиляди животи. Това е Италия. Италия не е страната на Салвини. Днес, на 3 октомври, а, е, е годишнина на възпоменанието на случилото се на 3 октомври 2013 година. Аз съм лекар и присъствах на място над 380 души загубиха живота си и за мен има огромно символично значение, че прослушването се е, осъществява именно на този ден и отчасти поради тази трагедия аз не съм тук. Отказах се от професията си, която толкова много обичам, за да съм тук. И бих искал да се върна на казаното от Клод Мораес. И аз искам напълно да се разгранича към всичко казано към госпожа Ракета, която е истински капитал. Regarding this point that you have made, Относно казаното тук, що от вас, господин Бартоло, съм длъжна да уточня, че се изказахте, направихте политическо изказване, представяйки личното си мнение по въпроса. Но от правна гледна точка държа да отбележа, че да, тук има избрани, народни избраници, членове на Европейския парламент, които имат свобода на словото, които трябва да бъдат чути от всички, безспорно, но разбира се, нямате право на оклеветяване и по никакъв начин нямате право да го правите спрямо да клев... гости на Европейския парламент, поканени да вземат участие в това изслушване, така че нямате право да обиждате гости, поканени от комисията Либе по решение на координаторите. И така продължаваме с господин Маркан от Зелените. Благодаря ви, ще се изкажа на немски. И без това не остана много време за въпроси и отговори, но съвсем набързо ще се обръщам към колегите, които според мен си позволяват а, отвратителни изказвания. Надявам се никога да не попаднете в бедствие а, в открито море, но ако това ви се случа, някога ви се случи, предполагам ще се радвате, че има хора като Карола Ракете по този свят. И мисля също така, че ако прекарате 17 дни в бестващ не съм в открито море, ще имате време да се замислите за стоеността на живота и за нуждата да има безопасно пристанище, на което да може да ви свали капитана. И в, по време на тези 17 дни предполагам, че ще си дадете сметка, че не вие решавате кой трябва да е в затвора и кой не, а съдиите, които могат да произнасят присъди. Vielen Dank. Благодаря, господин Фест. Една минута. Благодаря много. Искам и аз да направя коментар по казаното. аз най-вероятно няма да се озова в ситуация, в която ще съм бедстваща в морето на, на някаква лодка от Либия. Госпожа Ракета, казахте, че в Либия е, хората биват изтезавани, обаче в един вестник е, е, пише, че е, част от хората, които сте довели в Европа, е, са извършвали изтезания. Не смятате ли, че поставяте под заплаха европейските граждани, като помагате за навлизането на тези е, хора. Е, известно е, е, че извършители на насилие бягат от властите в своите страни и на изтезания и искат да отидат в Европа. Вие им помагате така ли? Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни, че спасяването на човешки живот е важно. Не искаме хората да умират в морето. Това не е, е предмет на спор. Дискусията тук обаче е как да направим така, че да не се губи човешки живот в морето. За мен най-важният въпрос е сигурността на границите и е, правомерността. Е, намерих за доста особено факт, това, че сред колегите имаше някои, които се обърнаха към Фронтекс и казаха, говорите само за правни норми. Всъщност те трябва да спазват правните норми. Е, неправителствените организации не трябва да вкарват хора да помагат на хора, които искат да влязат нелегално е, в Европа. И е, трите наказателни преследвания е, показват, че има сериозни проблеми тук господин Коста. Е, първо, искам да изразя своята солидарност към частните е, организации, които издирват и спасяват хора в бедстващо положение в морето. Те са тези, които е, защитават човешки живот, а правителствата и комисията реално не го правят. Вие сте истинските европейци, а онези, които се опитват да криминализират спасяването на човешки живот са враговете на Европа. Един въпрос към господин Шотер за временното споразумение. Настоящото е, предложение е да има специална регистрация на корабите е, за спасяване и издирване. Как ще направите така, че тази дейност да не се политизира? Освен това, корабите следва да следват инструкции от координационните органи. Това включва ли и инструкции да се свалят на сушата на спасени хора на места, които не изпълняват изискванията за безопасно пристанище. Госпожо Рива, заповядайте. През феврари 2017 година в Каталуния имаше много голям протест в знак на солидарност с бежанците. Испанската държава обаче продължи да прилага политиката си на изнасяне на отговора за контрол на границите към Марокко и милитаризира спасителните операции на някои граници. Има в момента заплахи от глоби до 9000 евро за спасяване на човешки живот в Средиземно море. А същевременно по международно право съществува задължение за спасяване на човешки живот. Какво възнамерява да направи комисията да се сложи край на крепостта Европа, т.е. на една Европа, която криминализира хуманитарната помощ и която не спазва международните си задължения? Второ, е, можете ли да направите коментар по възможностите за безопасни канали на достъп до убежище? Благодаря, господин председател. Никой тук не е казал, че Либия е безопасна държава. Това означава, че връщането на хора в Либия е очевидно сериозно нарушение на правните норми по всички критерии. Няма какъвто и да било спор по въпроса. Всички говорят за върховенството на закона, но ето това се случва. Господин Леджери каза, че 2000 е, живота са били спасени е, от операцията с Либия тази година, обаче искам да разбера колко хора са били е, хванати от либийската е, гранична охрана по информация от, от Frontex и е, върнати е, на небезопасната територия на страната. Ако искаме да сложим край на каналджийството, трябва да предоставяме безопасен достъп за искане на обежище, а не да се слага край на операциите за спасяване и издирване. Господин Ленард, благодаря господин председател. Много е интересна дискусия. Аз си мисля за хората, които пристигат на европейските брегове. Те са най-различни. През 2019 основно те дойдоха от Туния в Европейския съюз идват 5000 души годишно от Марокко, а, и от двете а, страни гражданите, а, искащи обежище, получават получителен отговор само в 5 до 7% от случаите. В такъв случай, когато се спасят хора в морето, могат ли те да бъдат върнати в Марокко или Тунис? И е, как може да се изисква от капитан да прави преценка за правното приложение на дефиницията безопасно място? Госпожо Ракета, говорихте за хуманитарни коридори и свободен правомерен достъп. Това означава ли, че всички, които искат да пътуват до Европа, трябва да постигнат да получат улеснение в това или трябва да се от на, на Тунис и от Бангладеш включително или е, трябва да се разгле... направи разлика между бежанци и економически мигранти. Благодаря много. Има различни коментари. Много е важно да се има предвид, че става ясно, че е, млади хора са поели в ръцете си отговорности, които другите е, са отказали да по- поемат. Крайно време институциите да се задвижат, властите трябва да е, осъществяват дейностите за спасяване и издирване. Хората трябва да бъдат а, свалени на сушата на безопасно място. Либия по никакъв начин не е а, такова безопасно място. Много от нашите общности казаха, че искат да, да помогнат, да приемат беженци. Кога ще получим свясно действаща система за обежището в Европа, с правни гаранции, за да може да покажем, че сме сериозни, за да можем да предоставим хуманитарна помощ. Ясно е, че не всички, които са спасени в морето, ще получат обежище и не всички ще могат да останат в Европа, но това не означава, че даващите се не трябва да бъдат спасявани. Благодаря ви за това, което правите. А, моля, имайте предвид, че много скоро ще трябва да преминем на английски. Господин Орбан, благодаря, господин председател. Искам да припомня, че тук бяха направени коментари, които ме карат да се срамувам. Как се правят такива расистски, ксенофобски изказвания, след като нацизмът веднъж завладя Европа. Това е, е, е срам за европейската демокрация. Един въпрос към Европейската комисия. Ако Либия не е безопасна страна, защо тогава финансираме граничната и охрана? кой е либийската държава, кого финансираме, кого обучаваме в либийската гранична охрана. Мисля, че това е един прост въпрос. И един въпрос, който моля да изпратите към Frontex. Участват ли те в мисии за спасяване и издирване? Uh, I come from Poland, so the country where Госпожа Спорек, аз съм от Польша, страната на Лех Валенса и много други смели е, хора, които промениха живота на хората през 80-те също време, но в момента моята е, страна казва, че е достатъчно на търсещите обежища е, да се помогне на място. Като бивш омбудсман аз съм против тази позиция. Давам въпрос за това на какво правите, за да се спаси е, човешки живот. Вече очертахте някои законодателни промени и политически промени. Е, ако трябва да посочите кое е най-важното нещо, което трябва да се направи, кое би било то. Благодаря за всичко, което правите. Слушай, Сантос. Благодаря много. Искам да поздравя госпожа Ракете, но също така да виждам, че преводачите напускат, така че ще трябва да превключите на английски. <laughs> So, I want to salute you, Carol Hackett, for your courage and also for the courage uh, uh of other